биологичното разнообразие. Става въпрос тук за отговорно отговорен риболов, отговорно а, рибарство, така че а, да а, се постигне устойчива економика. Благодаря, господин Милана. Искам да ви уведомя, че писма на декларация 52, свързана с, с деца, страдащи от синдрома на Даун, тази декларация получила повече подписи, отколкото беше необходимо. И съгласно член 123 от правилника, декларацията ще бъде публикувана. Освен това, ще бъдат публикувани имената на подписалите декларацията. Господин Кутас е автор на тази писмена декларация. Давам му думата în primul rând vreau să ne au susținut. Държа да благодаря най-напред на всички колеги, които ни подкрепиха. Също така искам да благодаря на другите автори, госпожа Дачила, господин Николай, господин Тарабела и господин Юлмер. И искам да благодаря на всички техни сътрудници и асистенти, които допринесоха за събирането на подписите. Благодарение на е, нашето послание, което отправяме съвсем упростено, е, Европейският парламент показва своята солидарност е, с е, децата, засегнати от синдрома на Дауна. Те имат право на пълна интеграция в нашия съюз, който е съюз на разнообразието. Благодаря, господин Куташ. Сега гласуване. По упростен ред ще гласуваме е, доклада на е, господин